дебат по днешния дневен ред. Гласуването ще бъде утре в 12 часа. Следващото заседание започва утре, вторник, 2 юли в 8 часа и 30 минути. Дневният ред беше публикуван на интернет страницата на Европейския парламент, както обикновено. С това закривам днешното заседание. Желая ви приятна вечер.